Otwieram posiedzenie комисии. Witam państwa. Добре дошли на всички на настоящото заседание на нашата комисия. Добре дошли на всички наши гости от комисията, от съвета. Добре дошли и на депутатите, на всички, които ги придружават, представители на различни организации и институции които ще участват днес в заседанието.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 Eh, er is een politiek besluit genomen om amendementen. Eh, Благодаря. Преди да минем към гласуването, eh, имам процедурен въпрос. Да не се гласуват изменения, когато някои от членовете са с компромисни изменения. Тоест, изменения, които все още не са вписани в компромисите. И бих искала да помоля по 38, 39 и 7 изменения да можем да гласуваме. Уважаеми колеги, компромисите обхващат измененията. И когато стигнем до съответния компромис, моля да вдигнете ръка, за да проверим дали този компромис включва изменението, което ви интересува. Така или иначе компромисните предложения трябва да обхващат всички изменения – но ако желаете, наистина ще можем да проведем проверка и няма да има евентуално гласуване по изменението. Имам проблем технически. При мен превода не идва. Изглежда има технически проблем. Ще го оправите ли? Защото не, не разбирам език, на който вие говорите. Пани измени е, No, in any language. Може би... Моля, сменете си мястото. Идете на друго място. Може би микрофона ви не е наред. Nie mamy nikogo. No, no, no, no, madam. Nie mamy nikogo Изглежда има технически проблем с румънска кабина. Będzie musiała pani po angielsku przejść. Mr. Chair, there в румънската кабина няма никой. Е, ще трябва да отложим гласуването. Ако може, по изключение да слушате английския канал. Или, да, на френски. Комуникати. Съобщение от председателя. По покана на господин Хауслинг, тук е група журналисти от ЗДР. Ще има превод днес на 16 езика, но не знаех, че няма да има румънски, не знам точно какво се е случило. И така, преминаваме към точка трета. Това е съществената точка днес. Става въпрос за стратегическите планове по ОСП. които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селско-стопанска политика. Както всички знаете, нашия докладчик е госпожа Еранс Гарсия. Има становища от е, различните комисии, от ДВ, Инта, бюджетна, конт и НВ, ИТРЕ, РЕДЖИ и ФАМ. Ще продължим гласуването по този пакет. Вчера се гласува първия доклад. Пет, над 5000 изменения бяха внесени, 400 от е, докладчика, 600 от е, другите комисии, включително и от ЕНВИ, които са с поделени правомощия по този пакет. Има 111 изменения, включително и а, в анексите и альтернативни компромисни предложения. Искам още веднъж да ви благодаря за положения труд по този пакет. Докладчиците, докладчиците в сянка, сътрудниците, членовете на секретарията, Разбира се, ще предвидим няколко почивки по време на гласуването. Първата почивка ще е преди компромиса по член 91 и след измененията по член 90. Ако не успеем да приключим с гласуването преди 12.30, ще продължим след обед. Припомням ви, че всички компромисни изменения не са разглеждани от юрист-лингвистите, така че окончателната версия на доклада ще трябва да се провери още веднъж от е, езикова и правна гледна точка, така че може да има допълнителни редакции и извинения в структурата, за да се избегнат всякакви противоречия и съответно да се проверят всички препратки към други законодателни текстове. За да може да се гарантира последователността и логиката на окончателния текст, секретарията ще работи с юрист-лингвистите за разглеждането на този текст след гласуването, за да могат да се приспособят и точките от преамбюла защото е възможно, въпреки положените е, усилия, да е, се допуснат грешки. Така или иначе ще е, има обичайна процедура по гласуването, ще има и няколко поименни гласувания. Искам да ви привлека внимание, че компромисните изменения обхващат съответните членове като общо, в цяло. Така че, ако има компромисно изменение, което се приеме, всички внесени изменения по този член ще отпадат включително и тези, които добавят нови абзаци, нови точки или нови подточки. Може да се гласува по измененията, които не са обект на компромис единствено. И сега нека да чуем докладчика. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Първо трябва да благодаря за огромните усилия на различните участници в тази парламентарна комисия. На първо място искам да благодаря на всички докладчици в сянка от различните групи. Искам да благодаря и на докладчиците в сянка по другите два доклада, които са част от тази законодателна реформа. И ясно е, че взаимодействието между всички тези документи е много важно. Вчера ние гласувахме за организацията на единия пазар, доклада на господин Андрю. А сега ще продължим с стратегическите планове. Благодаря на секретарията. Той се държа много добре. Както каза и господин Андрю, принципно ние работихме при много сгъстени темпове. Вчера този документ беше одобрен от комисията в последния момент. Благодаря също така и на политическите групи, защото без тяхната подкрепа щеше да е невъзможно да разработим този документ. Благодаря на секретариатите, на политическите групи и най-вече на нашата парламентарна група. Те бяха отлични. И със сигурност искам да благодаря на четиримата служители Йоланда, Артуро, Габи и Маринела, които в моя кабинет посветиха цялото си време. Откраднаха и от свободното си време, и от времето със семейството, за да приключим на време. Благодаря, нека да започнем да гласуваме, за да се знае каква е позицията на тази парламентарна комисия да защитим фермерите, животновъдите и вече европейските граждани. Нека ви напомня, че ОСП беше създадена за да има качествени продукти за всички потребители в Европейския съюз. Следователно всичките са адресати на нашия вод. Благодаря. Благодаря ви, госпожо. Ще имаме още време по-късно за благодарностите. Благодаря ви за изказването. Действително, всички погледи сега са обърнати към нас, тези на селските стопани, на избирателите ни, на целият този сектор, който очаква резултата от нашия труд. Господин Тес има думата. Благодаря, господин председател. Предвид промяната на дневния ред в парламента преди време, аз аз оттеглям предложение за изменение 449. Смятам, че не е уместно повече. Аз го оттеглям. Благодаря ви много. Това изменение ще бъде оттеглено. Господин Тарабела. Ще бъда съвсем кратък, защото е, вече съм обяснявал защо поемам това изменение. Мисля, че не може да се подобри този текст. Това е моето усещане. Искам просто да кажа, че няма съмнение по извършения труд от докладчиците и докладчиците в сянка уважавам този труд и мисля, че отхвърлянето на това изменение всъщност няма да може да получи мнозинство. В крайна сметка ще помислим отново, но по същата логика продължавам да мисля, че няма да има чувствително подобрение. И всъщност за това поемам изменението на Алберт Дес. Изменение 449 на господин Тарабела, т.е. предложението за отвърляне на комисията. Кой е за? Започва гласуването. One EPP too many. Okay, it's okay, it's okay now. It's okay now. Имаше един глас от НП в повече. Сега е... всичко е точно. Всички ли гласуваха? Може ли да приключим? Благодаря. Край на гласуването. Изменението на господин Тарабела се отхвърля. 29 против. И така преминаваме към гласуването на следващите изменения. Гласуваме през podniesienie Ще гласуваме вече с а, вдигната ръка и когато е поименно гласуването, ще ви го казвам. 441 на Хауслинг. За, против, отхвърля се. Изменение 1 на 9. За, против, отхвърля се. 450 за, приема се. Преминаваме към компромис 1. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Заме към гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 2. Пак по именно гласуване. Моля, гласувайте. към гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 1091. Кто е за? За. Против. Отхвърля се. 1093 за. Против. Отхвърля се. 1094 за против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Замекам. Край на гласуването. Приема се. 1095. 1095 за, против. Отхвърля се. 1096 за. Приема се. Три еднакви изменения. 1097 и следващи за. Против. Отхвърля се. 1098 и 53 за. Против. Отхвърля се. 1099 за. Против. Отхвърля се. 1100 за. Против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 1102 и 55 за. Против. Отхвърля се. 1103 за. Приема се. 47 за. Приема се. 48 за. Приема се. 1104 за. Против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Замикам. Край на гласуването. Отхвърля се. 1105 за. Против. Отхвърля се. 49 и 1107 за. Приема се. 1108 на господин Декастро за. Против. Отхвърля се. 1109 за. Против. Приема се. Преминаваме към компромис 3 с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 4. Поименно гласуване. Моля гласувайте по компромис 4. Заме към гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 5-6. трябва да обърнете няколко страници. Винаги е много приятно да напреднем с няколко страници наведнъж. При мен е страница 13. По именно гласуване, моля гласувайте по компромис 5-6. Замикам гласуване. Край на гласуването. Приема се. Господин Акню, благодаря ви за това, че споменахте номера на страницата. Това помага. Продължавайте така. Зная, че с времето някои от тези страници може би ще ни обегнат е, поради отделните списъци, но все пак е добре да се каже колко страници трябва да прескочим, за да стигнем за съответното изменение. Благодаря. Благодаря. Да, добре, ще посочвам страниците, но вероятно не са еднакви страниците на различните политически е, групи. 1508 сега търся страницата, страница 24. И така, 1508 при мен е на страница 24 за против отхвърля се. Преминаваме към компромис 7 по именно гласуване. Не, извинявайте, не. 51-во изменение на 9, извинявайте. За, против, отхвърля се. Сега вече към компромис 7 с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Заме към гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8, две страници след това, пак по именно гласуване. Моля, гласувайте по компромис 8. Край на гласуването. Приема се. Веднага след това компромис 9. Пак с поименно гласуване. Моля, гласувайте по компромис 9. е. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 1567 на следващата страница. 1567 на господин Хауслинг. Ще ви давам имената понякога, защото по-лесно се открива изменението с първият вносител за 1567 и 69 на Реджи. Против отхвърля се. 64 на Енви за. Приема се. 65 на Енви за. Против отхвърля се. 1568 и 70 на Реджи. За, против. Отхвърля се. Изменение 53 на 9. За, против. Отхвърля се. Изменения 1569 и 66 на Енви за, против. Отхвърля се. Преминаваме към следващия компромис с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Компромис 10. Sorry. EPP too many again. Е, отново са в повече, има един глас повече. Сега вече приключвам гласуването по компромис 10. Приема се. Преминаваме към изменение 1586. На същата страница е при мен. Моля гласувайте за. Изменение на Хауслинг и други. За, против, отхвърля се. Преминаваме към преди да пристъпим към компромис 11, е към 52 на 9 и 67 енви. За, против, отхвърля се. Компромис 11 с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Замикам гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12 трябва да е на следващата страница. Моля, гласувайте по компромис 12. Замекам гласуване. Край на гласуването. Приема се. И преминаваме към изменение 1700 на страница 34. Страница 34, изменение 1700. За, против, отхвърля се. Компромис 13. По именно гласуване, моля гласувайте. Заме към гласуване. Край на гласуването. Приема се Преминаваме към страница 39, 1797 на страница 39 на госпожа Халбух и господин Рупе. Кой е за? Против? Отхвърля се. Изменение 1796 за против, отхвърля се. 71 изменение на Енви за, против, отхвърля се. 1795 за, против, отхвърля се. Изменение 1824 на госпожа Сенра. За, против, отхвърля се. 1798 на госпожа Сандра за, против, отхвърля се. 1799 на господин Хауслинг. За, против, отхвърля се. 1800 госпожа Нойхъл, господин Тарабела. С поименно гласуване, моля гласувайте. Замикам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 1802 господин Хауслинг за, против. Отхвърля се. 1803 Нойхъл и други за, против. Отхвърля се. 1805 на господин Хауслинг и други за, против, отхвърля се. 1806 Нойхъл и други за, против. Ще проверим. Моля, гласувайте. към гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 1807 за. Против. Отхвърля се. 1808 и 1809 за. Против. Отхвърля се. 1810 за. Против. Отхвърля се. 1811 за. Против. Отхвърля се. 1812 за, против, отхвърля се. 1813 за, против, отхвърля се. 1814 за, приема се. 1815 за, против. Ще проверим. Моля, гласувайте. 1815. 1815. Продължава гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 1816 за. Против. Отхвърля се. 1817 за. Приема се. 1818 за. Против. Отхвърля се. 1821 за. Против. Отхвърля се. 1820 за. Против. Отхвърля се. 1822 за. Против. Отхвърля се. 1823 за. Приема се. 57 а, проверяваме преди това 1823. Моля, гласувайте. Pani poseł Neutscher mnie zmyliła, bo podniosła rękę za. I dlatego. Госпожа Найл беше вдигнала ръка, за да гласува за преди малко. Край на гласуването. Отхвърля се. 57 изменения на 9. За, против, отхвърля се. 73 на Енви за, против, отхвърля се. Преминаваме към компромис 15 с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Приема се. Сега вече можем да преминем към изменение 2006 на страница 50. Много е приятно да се прелистят всички тези страници. И така, изменение 2006. Госпожа Магинес. Извинявайте, че прекъсвам гласуването по това изменение е, от фразата Active Farmer, Active, определението Active е заличено. Е, искам да зная дали това е намерението на е, вносителя на изменението, и ще има ли и други изменения? Остава само фармер или active farmer, защото има разлика в дефиницията. Може би трябва след гласуването да проверим от правна гледна точка как стоят нещата, за да има последователност. Благодаря. Да, действително всичко това ще бъде проверено от юрист-лингвистите. Благодаря, че обърнахте внимание на тази точка. И така, изменение 2006. За, Против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към изменения 102 и 103. Кой е за тези две изменения на докладчика? Приема се. 104. А, проверяваме 102 и 103. Моля, гласувайте. Замекал гласуване. Край на гласуването. Председателя казва, че е прието. Не, отхвърлят се. Бих искал да знам кой е, направлява гласуването при социалистите. Просто да знам кой е. Госпожа Нойхел. Добре. Това просто ще ми помогне да се откроява мнозинството. И така, 104 и 2009 за. Против. Приема се. Изменение 105. Проверяваме 104 и 2009. Проверяваме. Моля, гласувайте. 104 и 2009. Край на гласуването. Приема се. Изменение 105 на докладчика. И пани е, Агуилера. И на госпожа Агилера също. За. Против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Замикам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 2010. Кой е за? Приема се. 2012. За. Против. Ще проверим. Моля, гласувайте електронно. Замекам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 106. С устно изменение. По моба на кого? Кой е за 106? Приема се. 2013. 2014 на господин Дантен. 2013 за Да, всъщност. 83 на Реджи. Кой е за? Против? Отхвърля се. 2021 за. Против? Ще проверим. Zamykam głosowanie. Край на гласуването. Отхвърля се. 107 на докладчика. Не, 2022 първо. 2022 на колегата Бицото. За, против, отхвърля се. Изменение на докладчика. 107. За. Приема се. 2025 господин Фланаган за. Приема се. Прощавайте. 2023. 2023 господин Ожук Кужмук, госпожа Косевска. Кой е за? Против? Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2029 за. Против. Отхвърля се. Изменение 108 за. Приема се. Изменение 2030 за. Не, преминаваме към следващото. 2033. Пак на госпожа Агилера. 2033 за. Приема се. И преминаваме към 110 на докладчика. И 2034 за. Приемат се. бяха отделни изменения, затова 2034 сега отделно. Кой е за? Приема се. 2036 на Нойхал Тарабела. За. Против. Отхвърля се. 2037 на Нойхъл. За. Против. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2038 за, против. Отхвърля се. 2039 за, против. Отхвърля се. 2040 за, приема се. 2041 за, против, отхвърля се. 2042 и следващи за, приема се. 2047 не, 2046 на господин Ердуш за, И така, 2047 за, против, отхвърля се. 2049 и 76 за, против, отхвърля се. 2048 за, против, отхвърля се. Компромис 18 с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Замикам. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 19 с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Отвирам гласуване. Край на гласуването. Приема се и преминаваме към компромис 20 на следващата страница. Алтернативен компромис преди това. Альтернативен компромис номер 3. С поименно гласуване, моля, гласувайте. Eh, Извинете, но е, след като одобрихме 19-ти компромис, трябваше е, да гласуваме 20-ти. Или не съм разбрала? Sprawdzaliśmy е, tu в службах. Ще проверим, да. В момента гласуваме альтернативния компромис. Господин Агню. Е, зная, че вероятно с превода съм сгрешил, но, но доколкото разбирам, компром... гласуването по компромиса беше това. Не може два пъти да се гласува. Значи, за кой компромис гласуваме? Гласуваме по альтернативния компромис 3 поименно. Това е следващата страница. Моля, гласувайте альтернативен компромис 3 поименно гласуване. към гласуване. Край на гласуването. Приема се. И сега преминаваме към изменение 2111. Страница 56. Господин Дорфман. За. Против. Отхвърля се. 2114. За. Против. Проверяваме. Отвирам гласуване. Моля, гласувайте. Гласуване. Край на гласуването. Приема се. 2115 за, против, отхвърля се. 2116 на господин Карти за, против, отхвърля се. Проверяваме 2116. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 22 и 23. По именно гласуване, моля гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 2144 на страница 58 на господин Дорфман и господин Карти. 2145, което е идентично. За, против, отхвърля се. 2146 за, против, отхвърля се. 2149 за, против, отхвърля се. 2147 за, против, отхвърля се. 2148 за, против, отхвърля се. 2150 за, против. Да проверим. Моля, гласувайте. към гласуване. Край на гласуването. Поправка odrzucona. Отхвърля се. 2151 на господин Дантен за. Приема се. Виж. 2152 за. Против. Проверяваме. Отсявам гласуване. Замикам. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 25 по именно гласуване. Моля гласувайте по компромис 25. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 26 на страница 60-та. именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към компромис 27 на страница 63. Компромис 27. Моля, гласувайте. Това Край. Продължава гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към страница 65, изменение 2276 на госпожа Агилера. За, против, отхвърля се. 83 на Енви за, против, отхвърля се. Изменение 2277 2277 за, против, отхвърля се. 2278 за, против, отхвърля се. 2279 за, против, отхвърля се. Сега компромис 28 с поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Изменение на страница 74. 2472 на господин Хойтема и други. Кой е за? Приема се. Компромис 2931. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Прието. Преминаваме към 2500 56 на госпожа Хойбик на страница 78. За, против, отхвърля се. Изменение 2500 57 и 2558 за, против, отхвърля се. 2559 и следващи за, против, приемат се. 2563 за, против, 2570 на госпожа Гошевска. 2570 и следващото. За. Приемат се. 2000... Преди това ще проверим. Изменението на госпожа Гошевска и на господин Я... господа Яр Линс всички заедно. И така, моля, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Приемат се. 2572 и 95 за, против. Отхвърля се. 2573 на господин Неков за, против. Отхвърля се. 2574 пак на господин Неков за, против. Отхвърля се. 150 на докладчика за, против, приема се. 151 на докладчика за, против, приема се. 152 на докладчика за, приема се. 153 на докладчика за, приема се. 2575 на госпожа Агилера. За, против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Yeah. Е? Край на гласуването. Отхвърля се. 2576 на господин Неков. Кой е за? Против? Отхвърля се. Przechodzimy. Pierwsza odpadamy край с първата, първия списък на гласуване. Преминаваме към следващия списък за гласуване. Следващия раздел преминаваме. Ще направим ли 5 е, минут на почивка или може би след това? Така, сега гласувайте. Компромис 39. Е, поименно гласуване. Гласувайте. Прекратете гласуването. Компромис 40. Гласувайте. Край на гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 41. Гласувайте. Компромис 41. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 42. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 43. Гласувайте. По компромис 43. Поименно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромис 44 на десета страница. Гласувайте. Прекратете гласуването. ре е в един, един в повече. Сега отиваме на изменение 2806 на 12 страница за. Приема се 2807 за, против, отхвърля се. 2808 за, против, въздържали се. 2809 за, против, приема се. 2, 8, 1, 2, 2812. Шрая за, против, възжали се, отхвърля се. 28-13. За, против, възжали се, отхвърля се. 28-14. За, против, отхвърля се. 28-15. За, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 46 по именно. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. На страница 15, 28, 66. На Линц изменението. За, против, въздържали се, отхвърля се. 2864 за, против, приема се. Да проверим. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 2865 за. Приема се. 2867 и 68 за. Против. Отхвърля се. 2869 за. Против. Отхвърля се. 2868 2870 за, против. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. Компромис 48, 49 и 50 по именно. Гласувайте. Прекратете гласуването. Сега на 19 страница компромис 51. Компромис 51 на 19 страница. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 52. На 21 страница. Поименно гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 53. на 24-та страница. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 54 на 25-та страница. Гласувайте. Компромис 54. Край на гласуването. Приема се. на NV 11, 118 на 26 страница. 118. За, против, отхвърля се. 30-70 и следващите за, против, приемат се. 30-72 за, против. Да проверим. Тридесет седемдесет и две. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто А. Енви. За. Против. Отхвърля се. 373 За. Против. Отхвърля се. 374 За. Против. Да проверим. 3073. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 3075 за, против, приема се. 119 б за, против, отхвърля се. 3076 за, приема се. 230 за, против, приема се. 377 за, против, отхвърля се. 231 за, приема се. 378 за, приема се. 379 за и следващите. Приема се. 386 за, против. Да проверим. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 387 за, против, отхвърля се. 120 Отхвърля се. 380 за. Приема се. 381 за. Против. Отхвърля се. 382 и следващите за. Приемат се. 385 за. Приема се. 3086 388 за, против, отхвърля се. 389 за, приема се. 391 на Херанс. 391 за, против, приема се. 392 да проверим. Гласувайте. 3091. Прекратете гласуването. Приема се. 3092. Отхвърля се. 3094. За против въздържали се, отхвърля се. 3095 за. Тридесет и шест. на Декастро. За. Приема се. 3097 за. Приема се. 3098 и 121. За, против, отхвърля се. 63. За, против, отхвърля се. 122. За и 399. За, против, отхвърлят се. Компромис 59 до 63. Поименно гласувайте. Прекратете гласуването. Тридесет и две пятьдесят и пет на тридесет и седма страница. Тридесет и две пятьдесят и пет. За. Против. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 64. Гласувайте. Прекратете гласуването. Компромис 65 на 39-та страница. 65. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. шесть на 46 страница. Страница 46. Компромис 66. Компромис 66. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 67. На следващата страница. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 68 на следващата страница. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 68А Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 68Б. На 55-та страница. 68Б. Поименно гласувайте. Край на гласуването. Компромис 69. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 36-66 на 59-та страница. Извинява се председателя, извинявайте. Компромис 69. Гласувайте. Компромис 70 на 59-та страница. Гласувайте компромис 70. Край на гласуването. Приема се. 37-63. на 63-та страница. За, против, отхвърля се. Компромис 71. Гласувайте. Прекратете гласуването. Тридесет и седем, на шестдесет и пета страница. Тридесет 37,95. Поправя се. 37,95. За. Против. Приема се. 38, 24, 25. За. Против. Не. Компромис 72. Компромис 72. Гласувайте. Прекратете гласуването. И сега отиваме на, на изменение 38-22 на следващата страница. 38-22. За, против, отхвърля се. 38-23 и 124. Приема се. Компромис 72А. Гласувайте. Прекратете гласуването. Компромис 72. А, сега минаваме на компромис 73. От 73 до 78. Гласувайте. 73 до 78. Гласувайте. Прекратете гласуването. Госпожа Хазелкамп. Всъщност,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 Тук ми казват, че за съжаление не е възможно, извиняваме се. Но това са правилата. Сега компромис 79, ако не греша. Не. Альтернативен компромис 7. На страница 70. Альтернативен компромис 7. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега отиваме на компромис 79. Гласувайте. Край на гласуването. Компромис 80. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 81 на следващата страница. Гласувайте. Спрете. Приема се. Компромис 82. Гласувайте. Спрете. на следващата страница 83. По компромис 83. Гласувайте. Спрете. Приема се. 31.95 на следващата страница на Хойслинг. 31.95. За. Против. Да проверим. Глас, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Отиваме на компромис 85. Поименно гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 86. На страница 76. 86 поименно. Гласувайте. На страница 76. Гласувайте. Поименно гласуване по компромис 86. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 41-42 на 84-та страница 41-42 на 84-та страница на господин Дес 41-42 поименно гласуване. Моля, гласувайте. Нищо. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. Поименно гласуване. Това е альтернативен компромис 9. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 87 по гласуване. Гласувайте по компромис 87. Прекратете гласуването. Приема се. Минаваме на 4179 на 86 страница. 4179 на 86 страница господин Хонтома и другите. Кой е за? Против? Да проверим. Гласувайте. 41-79. Гласувайте. Приема се. Компромис 88 поименно. Гласувайте. 41-79. Край на гласуването. Приема се. Компромис 89 на същата страница. Поименно гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 90 на същата страница. Гласувайте по именно компромис 90. Прекратете гласуването. Приема се. Сега бележките ми от секретарията. Според бележките от секретарията трябва да направим пауза. Искате ли да направим 5 минутна почивка? От вас зависи. Е, колегата желая да продължим, но въпреки е, това ще направим почивка. Państwa po przerwie. Zaczynamy. Część trzecia. I tej продължаваме. Where is Mr. Des? Where is Mr. Buddha? oh, Mr. Yaris now is here. Okay. As soon as we can start. Okay. Proszę Państwa, przechodzimy w takim razie do głosowania nad kompromisem 91. I tutaj продължаваме. Компромис 91. По именно моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 92. На следващата страница. Да изчакаме един момент. Готови ли са всички колеги? 92 по имено гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четири, две, пет, едно. На трета страница. 42-51 за. Против. Отхвърля се. Компромис 93. Поименно моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 94. Поименно, моля, гласувайте. Край, край на гласуването. Компромис 95 на седма страница. Компромис 95 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Да преминем към компромис 97 на 8 страница. По именно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 97 на 10 та страница. По именно моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 98 на 11 та страница. Моля, гласувайте по именно. Край на гласуването. Компромис 99 на 12 страница поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 100 приема се. Компромис 100 поименно приема се. Изменение 4413 на 14-та страница. страница. Устно изменение на госпожа Агилера. Благодаря ви. Устното изменение всъщност добавя за програмата за селско развитие. Това е добавено към заглавието. За. Благодаря, приема се. Изменение 4559 за, против, отхвърля се. 167 реджи за, против, отхвърля се. Компромис 102 по имено. Приема се. Компромис 103 на 15 страница. Поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 104 на 16-та страница по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4453, 4454 и 4455 анблок. Извинява се председателя, само първите две изменения заедно за, против, да проверим тези две изменения. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. И сега 4455 на господин Ердьо за, против. Да проверим. Край на гласуването. Господин Де Кастро не успя да гласува. Браво, пани, мадам Агилера! Абе, не, не, не ми... Е... Браво, госпожо Агилера! You, you have coffee. Ще ви черпя едно кафе, казва председателя и тъй. Компромис 106 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 107 на 20-та страница. По именно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 108 на следващата страница 108 по именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 109 по именно моля гласувайте. Край на гласуването. 4559. Не извинява се председателят. Преминаваме към компромис 110. Поименно. 110, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 110А на следващата страница 23. Компромис 110А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 111. Поименно, моля, гласувайте. Компромис 111. Край на гласуването. Приема се. Компромис 112 на страница 27. По именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 113 по имено Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 114 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 115 на страница 29. Поимено, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 116 на страница 31. По именно моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 47-15 на господин Ердоза. за. Против. Приема се. Компромис 118 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 119. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 4722. Хойбух, Хойслинг. 4722. Изменение 47-22. Приема. Отхвърля се 83 за. Против. Отхвърля се 84 за. Против. Отхвърля се. Компромис 120. Поимено. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 121. Поимено. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 122 на 35-та страница. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4800 на следващата страница Хойсли Хойбух. За, против, отхвърля се. Компромис 123 по имено, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 124. Следващата страница. По имено, моля, гласувайте. 124. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Страница 38, компромис 125. Поимено, моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 126. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 127. В същата страница по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 4883 на госпожа Зоана. Гласуваме изменението от темпо за, против. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 129. Поимено. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Компромис 130. На следващата страница Поимено Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 131. Поимено, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 132. Поимено, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4907. 4907 за. Приема се. 4908 за. Приема се. 4909 за. Против. Отхвърля се. Компромис 135 по именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 138 по именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 49-18. Господин Дантан за. Приема се. Компромис 140 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 141. Край на гласуването. Приема се. изменение 415 на докладчика. Идентично с 213 за. Приема се. Чудесно, колеги. Сега преминаваме към анексите. Да си поемем дъх. Компромис едно по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Альтернативния компромис на 11-та страница – 11-та страница альтернативен компромис по именно альтернативния компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Преминаваме към компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 442 на 21 страница. Почти сме на края. Четири, четири, две. На предпоследната страница. За. Приема се. 443 на докладчика за. Против. Да проверим 443. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 444 на докладчика за. Приема се 5245 на господин Неко за, против 445 на докладчика за. Приема 4 446 на докладчика за. Приема се. 447 за. Приема се. Компромис 3. По именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 240. За, против, отхвърля се. 448 за, против, приема се. 199а за, против, отхвърля се. 199 Б за. Да проверим. 199 А. Да проверяваме 199 А. Край на гласуването. Сега 199 Б за, против, отхвърля се. 200 за, против, да проверим 200. Край на гласуването. Отхвърля се. 52-48 господин Хойслинг за, против, отхвърля се. 53 И сега преминаваме към последната част от, това гласуване. Съображенията. Изменение 1 на втора страница. Реги за. Изменение 1 на втора страница. Реги. за против, отхвърля се. 471 за, приема се. 469 не извинява се председателя 477. Отново се извинява председателят. 549. На осма страница. Пет, четири, девет, хой слинг за, против, отхвърля се. Седем за, приема се. Осем, девет за, против, да проверим. Моля, гласувайте 8, 8 изменение на 9. Край на гласуването. Страница 10. 569 Ропе за. Приема се. 570 плюс 12 за. Приема се. Извинявам се, казва председателят. 571 и 9 за. Против. Отхвърля се. 13 на Енви за против приема се. Искам да проверим 570. Прав сте но при предишното гласуване 569 беше прието и тогава минаваме към 571. Сега 591 на 11-та страница на господин Хойслинг за против. Да проверим. 591. Край на гласуването. Отхвърля се. 11 на Реджи, първа част за, против, отхвърля се. 16 Енви за, приема се. 592 Неков за, приема се. 13 първа част за, против, отхвърля се. 593 Магинес за, Приема се. 594 за. Приема се. 595 за. Против. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 596 за, против, отхвърля се. 591 Хойслин за, против, отхвърля се. 608 за, против, отхвърля се. 599 и 600 за, приема се. 598 7 Неков 597 за Пет девет седем за, против, отхвърля се. и три за, против, отхвърля се. 4 за, против, отхвърля се. 604 за, против. Да проверим 604. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 606 за, против, приема се 601 за, против, приема се. 13 втора част за, против, отхвърля се. 11 втора част реджи за, против, да проверим. 11 втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 16 на Енви, втора част. За, против, отхвърля се. 609 и 6 за, приема се. 612 и 613 за, приема се. 16 Не, сега гласуваме 9.15 за. No, no. 9.15 за, против, отхвърля се. 622 и 18 на Енви за, против, отхвърля се. 623 за, против, проверяваме. Моля, гласувайте. Замикам. Край на гласуването. Приема се. 624 за, против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Замикам. Край на гласуването. Отхвърля се. 625 за. Приема се. 16 на 9 за. Против. Проверяваме. Замекам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Явно не дигнахте добре ръце. 626 на Хауслинг и други за, против, отхвърля се. 19 на Енви за, против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Замикам. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 20 на Енви за, против, отхвърля се. 627 за, против, приема се. Проверяваме. 627 проверяваме. Моля, гласувайте. Замикам. Край на гласуването. 17 деве за. Против. Отхвърля се. 633 на Нойхел за. Против. Отхвърля се. Сега страница 19. 705 на господин Карти. 705 за. Приема се. А сега на страница 22, 738 на господин Яковчич. За. Приема се. Сега преминаваме към 776 на господин Дантен. За. Приема се. 779 на господин Хауслинг за, против, отхвърля се. Заедно с това едно изменение на 9 се прие. Се отхвърли. 782 за, против, отхвърли се. 685 за, против, отхвърля се. 28 и 788 за. Приема се. Преминаваме сега към изменение, след като разлистим няколко страници, и стигаме до страница 32. Изменение 893894 за, против, отхвърля се. 23 на Реджи за, против, отхвърля се. 895 за, против. Трябва да проверим. Моля, гласувайте. Замекам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 907 за, против. Отхвърля се. 910 и 911 за, против. Проверяваме. Замекам. Край на гласуването. Отхвърля се. 909 за. Против. Отхвърля се. 908 за. Против. Отхвърля се. 913 за. Против. Отхвърля се. 914 за. Против. Отхвърля се. Жалко. 915 916 по именно гласуване. Гласуваме. Гласуваме. Край на гласуването.

против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Замикам гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 920 за, против. Отхвърля се. 918 за, против. Отхвърля се. 912 за. Приема се. 39 на Енви за. Против. Отхвърля се. 26 на Реджи за. Против. Отхвърля се. 927 и 928 за. Против. Отхвърля се. Проверяваме. Моля, гласувайте. Замекам. Край на гласуването. Отхвърля се. 27 на реджи за. Приема се. Преминаваме сега към 942 на госпожа Делае и господин Дантен на страница 34. За. Против. Приема се. 951 Госпожа Нойхал и други за, против. Проверяваме. Моля, гласувайте. Гласуваме. 951 електронно гласуване, край на гласуването. Отхвърля се. 43 на Енви за, против. Отхвърля се. 969 за приема се. 11 на бюджетна комисия за приема се. 974 за приема се. 975 за приема се. 972 и 973 Преминаваме към 970-71 заедно. За. Приема се. 978 на господин Мело. За. Приема се. Преминаваме към 931. 931. yellow, this one. Yellow, but, uh, but he is never. Okay. Uh, poprawka 998 pana posła. На страница 38, 998 на Неков, за, приема се. Сега на страница 40, поне при мен е на страница 40, Изглежда, че има проблем с превода на немски. Сега оправен ли е проблемът? Вероятно е имало смяна на преводачите. И така, 1032 на Хауслинг и 34 на 9 за, против, отхвърля се. 1035 за, против, отхвърля се. 38 на докладчик за, приема се. 1033 и 49 на Енви за, против, отхвърля се. 1034. Проверяваме 1033 и 49 на Енви. Моля, гласувайте. Замикам. Край на гласуването. Отхвърля се. 1034 и 32 на Реджи за, против, Отхвърля се. 1039 и 15 на ФАМ. За, против. Отхвърля се. 1037 и 1038. За. Приема се. 12 на бюджетна комисия. За. Приема се. 1055 господин Карти за, против, отхвърля се. 13 на бюджетна комисия за, приема се. 1056 на господин Ердюш за, приема се. 1065 на господин Ердюш за, против, отхвърля се. 1068. Не, 1064. За. Против. Отхвърля се. 42 и 1066. За. Приема се. Сега преминаваме към 1068 на господин Дантен. Кой е за? Приема се. 52 на Енви за. Против. Отхвърля се. 1070 на карти за, против, отхвърля се. 1071 на господин Лазой Колумбие за, против, отхвърля се. 1073 за, приема се. 1074 на госпожа Петир за,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 Сега вече можем да преминем към окончателното гласуване. Гласуваме по проекта на текста, така както беше изменен. Значи, Искате ли малко време за консултации? Ще направим кратка почивка, поне някои от вас така предложиха. От залата постъпва такова предложение. Някои колеги желаят кратка почивка, за да могат да проведат няколко консултации. E, Уважаеми колеги, стигаме до окончателното гласуване. Просто някои колеги искат кратка почивка, колегите сред социалистите – защото става въпрос за крайното гласуване. Разбираме каква е тежестта, какво е значението на това гласуване. Знаем, че всички е, земеделски стопани ни гледат днес и е много важно наистина да покажем това, което е, сме свършили. Можем ли да гласуваме? Господин Николсон. Okay, Предлагам ви да гласуваме сега, господин председател. Добре, и отляво ми казват, че можем да гласуваме също. Господин Декастро. Уважаеми колеги, разбрахте всъщност какво означава този, е, това гласуване, защото правилата се промениха глас против трябва наистина да се прецени ясно, защото гласуване против означава отхвърляне. Затова трябва няколко минути, за да преценим добре ситуацията. Моля ви за момент. Имаше размяна на мнения. Господин Тарабела ми казва, че можем да гласуваме, така че ще гласуваме окончателно гласуване по целия текст, така както го изменихме. Става въпрос за стратегическите планове по общата селско-стопанска политика. Както ви казах вече, това гласуване е изключително важно. Това показва на земеделските стопани какво сме свършили, каква работа сме свършили. Моля, гласувайте целият текст с измененията. Госпожо докладчик, ако добре съм разбрала правилата, Ако този се отхвърли, ще отхвърлим и текста, който гласувахме вчера. Целият текст, целият пакет ще се върне за комисията. Така ли е или не? Моля, гласувайте. Кой е за, кой е против? Можете да гласувате. Това е поименно електронно гласуване. Има един глас на НП в повече. Край на гласуването. Приема се. Уважаеми колеги, благодаря ви много. Благодаря на докладчика. Заповядайте, имате думата сега. Беше много трудна работа. Видяхте колко много гласуване имаше. Имаше огромно, е, огромен брой изменения. Моля ви, не напускайте залата. Госпожо, имате думата. Не, не излизайте. Не, не ставайте, моля. Това е емоцията, господин председател. А, и на мен ми се искаше да залея всичко с вода. Но най-вече искам да кажа, че с това предложение всъщност ние внасяме доста изменения в предложението на комисията, има много подобрения и сега би трябвало нашите производители да използват все по-напредничави технологии в името на развойната дейност. Е, ще има и мерки, които са по-екологични и гарантират продоволствената сигурност. Искам да благодаря на колегите е, за положения труд и също така накрая бих искала при бъдещия мандат, когато отново поемем работата в ръце, този документ да бъде готов колкото се може по-бързо за преговори с комисията и триалог, защото селските стопани и животновъдите искат юридическа сигурност, правна сигурност, колкото се може по-бързо. Такава и позицията на парламента за запазване на средствата по ОСП. Много благодаря. Това е всичко от мен. Пани гратуловач, що мам увага. Преди да отправя поздравленията, имам кратка бележка. Защо разляхте водата? По-скоро трябваше да отворите една бутилка шампанско и да почерпите всички. Поздравления! Поздравления за вас, госпожо докладчик, както и на всички докладчици в Сянка, на всички ваши сътрудници. Благодаря на секретарията, благодаря на всички колеги, които внесоха изменения, които участваха в този окончателен резултат. Знаем колко много заседания имаше, колко много размяна на мнения. Това е компромисен текст, както винаги е компромиса не удовлетворява напълно всички, но по време на гласуването стана ясно, че все пак е, този компромис беше приемлив. Поздравления още веднъж за всички и поздравления още веднъж и за вас, госпожо докладчик. Благодаря също на комисията, която подготви това предложение. Благодаря на генерална дирекция Агри, на комисаря, на всички, които работиха по този текст. И така, приключихме за днес. Благодаря на всички. Няма да ви кажа, че е, ми дължите едно кафе, защото приключихме в 11.25, но всъщност ми дължите много-много кафета, ако трябва да броя всичко от началото на мандата. Не ни оставя много време. И така, приключихме преди 11.30. Благодаря на всички. Председателят любезно благодаря на преводачите. Кого забравям? На кого още трябва да благодарим? Благодаря на всички. Така че сега в последните ми благодарности включвам всички. Ще се видим отново след една седмица на 8 април, понеделник 8 април. А, да, разбира се, не след обед няма заседание. Отменя се заседанието. Това е подаръкът ми от мен. Свободен след обед. Очаквам аплодисменти сега.